членки и е трудно да се напредне, въпреки че ние сме твърдо убедени, че трябва. И тук можем да изградим съюз между парламента и върховния представител, защото аз самият нямам достатъчно капацитет за да работя по тази тема. Би било едно чудесно начало да заработим заедно. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега накрая докладчика госпожа Фислер Лима. Благодаря, господин Борел, за вашите обяснения. Още веднъж бих искала да бъда говорителя на всички, които взеха думата днес бяха направени добавки, и бяха също бяха а, добавени някои проблеми, този свързан с многостранността, който е много важен проблем, тъй като те са основа за напредъка на човешките права. Лицата от общността ЛГБГ, ЛГБТ, които се срещат с много проблеми в много страни, жените и децата, производствените вериги, които е, понякога работят при много тежки условия в много страни. Е, насилствените бракове, това са няколко, някои от проблемите, които бяха повдигнати. Господин е, Борел, вие споменахте различните емисии, представи, върховния представител за човешките права, за вероисповеданията – но вие попитахте какво искаме ние от вас. А, мисля, че в цялия, в целия процес на работа по доклада многократно беше казано, не трябва хора, които са виновни за потъпкване на човешките права да се радват на безнаказност. Тези лица трябва да бъдат преследвани. Трябва да се направи нещо. Тоест, ние трябва да действаме в тази посока. Да настояваме да има многостранен подход. Е, да може бизнеса, търговията да се извършват в условия, от които да бъдем е, горди да има механизъм за проследяване, за контрол, когато става дума за търговия. Защото едно е да искаме някои неща да бъдат постигнати, друго е да имаме контрол, за да могат и да бдиме те наистина да бъдат постигнати и свършени. Така че ние чрез нашите позиции, вие чрез вашите действия трябва да се опитаме да ускориме прогреса в тази област. Благодаря на всички. Това дебатът приключва. Гласуването ще бъде утре. Господин Борел, а, може да смени страната, докато обявяваме следващата точка от дневния ред. Следва а, общия дебат а, за общата външна политика, политика за сигурност и обща политика за сигурност и отбрана. А, колегата Макалистър и колегата Дънжан. А, Искам да ви напомня още веднъж, че с помощта на електронната система може да заявявате спонтанни изказвания, изказвания с синя карта. Когато господин Борел е готов, ще, да, да, ще дам първо думата на колегата Мак Алистър за ЕНП. Госпожо председател, скъпи колеги, дами и господа, чрез днешният доклад за общият външна политика и политика за сигурност, смятам, че още веднъж бяхме да опишем най-важните предизвикателства, които сме изправени и какъв е пътят напред. Първите две седмици на тази година ни припомниха колко нестабилен и непредвидим е контекстът на външната политика в момента по-сложен и по-труден за разбиране от края на когато, когато и да е било след края на студената вода. На първо място многостранното сътрудничество е поставено под въпрос. Изправени сме пред такива тежки прави, е, времена, в които непрестанно се поставя под въпрос многостранното сътрудничество. Ето защо ние в Европейския съюз трябва да поставим многостранното сътрудничество в сърцето на усилията си за предотвратяване и отражаване на конфликти. През последващите години обща обща политика и политика за сигурност трябва да ни позволи да наложим ценностите си в съседите ни по целия свят. Трябва да се възползваме от новията цикъл на нашите институции, за да изградим един по-силен и по-стратегически ориентиран Европейски съюз. На второ място, засилване на Европейския парламент като част от обща външна политика и политика на сигурност. Последните предишните мандати показаха, че Европейския парламент играе много важна роля като посредник в продължителни конфликти. И пример за нашия успех са Украина и Република Северна Македония. И тази наша роля, особено в контекста на диалога Жан Моне, трябва да остане сред приоритетите ни през следните години. Трябва също така да засилим ролята си на контрол върху общата външна политика и политика за сигурност, както и върху инструментите за външна дейност на Европейския съюз. И затова трябва да постигнем по-голяма последователност и взаимно допълване между външните инструменти за финансиране и общата външна политика и политика за сигурност. На трето място, засилване на общата външна политика и политика за сигурност за справяне с международните, с, с глобалните заплахи. Аз така, например, съм убеден, че заменяне на гласовото си единодушие с квалифицирано мнозинство ще ни помогне да действаме по-бързо. Че ще покаже поради единодушието, намаляват втотите ни на международно равнище. Трябва също така да засилим капацитета както на равнище на Европейския съюз, така и на равнището на държавите членки да действат автономно и да сключват партньорства с регионални организации. Иска, желанието на председателят на Европейската комисия да създаде истински Европейски съюз на отбраната последните 5 години е достойна за поздравления. И накрая, скъпи колеги, нито една държава чека на Европейския съюз не може сама да реагира на днешните световни предизвикателства. Трябва да продължаваме да се стремим за постигане на европейските ценности, като се придържаме към международен ред и сътрудничество. Европейския съюз е, играе важна роля в областта на дипломацията, търговията, развитието, хуманитарната помощ и стъпка по стъпка започва да играе с по-важна роля в областта на сигурността и отбраната. Европейският трябва да действа по-стратегическо, като се възползва от всички инструменти, които разполага, за да даде отговора на предизвикателствата в непосредствените ни държави съседки и отвъд тях. Дошъл е моментът да вземем събата си в ръцете си и да се превърнем в наистина суверенна и автономна сила в международно отношение и мога само да похваля това, което върховният представител заяви през първите е, седмици, от както зае поста си. Мисля, че може да разчитат напълно на подкрепа на нашия парламент. И накрая бих искал да благодаря на всички колеги за чудесното сътрудничество, особено докладчите в Сянка. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Давам думата на колегата Данжан, който е докладчик на това, което обсъждаме днес. Имате думата. Господин Върховен представител, искам първо да благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка, независ... защото каквито, откъдето и от които и политически групи да са, направиха всичко възможно, за да дадеме наистина един прекрасен доклад. Тази мисля, че трябва да разглеждаме реалистично отбраната и да направиме прагматични предложения за подобряването. И много изменения бяха внасени и доклада беше подобрен констатираме, че има много нестабилна и несигурна околна среда. Кризи навсякъде. Ливия, Сирия, Украина, в Европа, дори в Африканския рок, в Близкият изток. Кризите са симултанни, взаимосвързани и показват, че Европа няма сила да спре кризите. Е, положението около нас разклаща нашите устои. Дори партньорствата и сътрудничествата и съюзничествата вече не, не са много сигурни. Надяваме се, някои казват, че това е просто един труден момент, който трябва да а, е, преживееме, но аз не съм убеден в това. Струва ми се, че бихме били безотговорни, ако смятаме, че нашата европейска сигурност може да се подсигури от други, без ние да поемеме своята собствена отговорност. Така че всъщност отчитаме провал пред хода на събитията. За това трябва да бъдем прагматични. Европейците трябва да могат да действат, а не само да, да се оплакват и да мрънкат. Държавите членки са и ще продължат да бъдат основните актьори в областта на отбраната, но ако сме прагматични, трябва да кажем, че никой, аз съм французин, не мога да го кажа, че никой не може сам да постигне нещо. Господин Върховен представител, вие го казахте и доказахте вчера в по апропо на случващото се в Сахел. Но трябва, трябва да бъдем прагматични, но трябва да бъд, и, да отчет, и да отчетеме, че сътрудзак че задълбоченото сътрудничество само по себе си няма да постигне резултати в средносрочен и дългосрочен план. Така че какво ще стане от тук нататък? Ние европейците ще останем наблюдателя ли или дори е, е, ще, ще, ще, ще търсим, ще се молим на други да осигурят нашата сигурност или ще станем актьори на собствената си сигурност. Става дума първо за една ам, амбиция, която ще трябва да съградим и която не, екзу, не, не а, съществува днес. Също така да бъдем автономни. Автономни не значи край на партньорствата и на съюзничествата, но в но просто да можем в даден момент да реагираме сами в съзвучие с нашите интереси и приоритети. Защото не, нашите приоритети не винаги биха съвпадали с тези на нашите партньори. Това не е болест, това не е, е, е раз, разпадване, разпад, разпад, това не е, е противопоставяне. Говори се много за е, екологични е, спешни действия, които трябва да се предприемат. Мисля, че трябва да предприемеме също такива стратегически. Благодаря. А сега господин Борел от името на съвет. Много ви благодаря. Благодаря на господин Макалистър и на господин Данжан благодаря ви за свършената от ваша работа при изготвянето на тези два доклада по общата външна политика, политика сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. Ще започна с доклада от ден на общата външна политика и политика за сигурност. Най-напред се радвам, че продължаваме да поставяме в сърцето на дейността си ценностите. Ние сме и трябва да продължим да бъдем сила, основаваща се на принципите. Многостранното сътрудничество и международният ред, основаващ се на правила, са основата на външната ни политика. Радвам също така, че признахте, че трябва да бъдем по-решителни. И последните няколко дни се убедихме, че трябва да е, действаме с е, повече самоувереност, както в Либия, така и почти навсякъде, където се сблъскваме с проблеми. Трябва да действаме по-самоуверено в защита на интересите си. Живеем в свят на политически сили. Имаме нужда от външна политика, която да съчетае влиянието на отделните държави членки с инструментите, които спорваме на европейско равнище. И за целта трябва и да гарантираме съгласа между вътрешната и външна политика на Съюза. И сме го казвали нееднократно, но пак си заслужава да го повторим. Би било доста по-добре, ако на практика се осъществи това съгласуване. Важно също така да се гарантират нужните финансови средства за външна дейност в рамките на следващата МФР. Ще видим скоро дали това ще е възможно или не. Много е важно да се запазят финансовите пакети за политиката за добросъседство и за субсахарна Африка. Вчера взех участие на срещата на президента на Франция с петимата президенти на страните от Сахел и те споменаха колко много средства са нужди, за да разрешим проблемите с Нахел, които са и наши проблеми. И се питам дали ще сме в състояние да дадем достатъчно задоволителен отговор през няколко дни партньорствата. С първо направо казахте, че за всичко, което искаме да постигнем, се нуждаем от партньори. Искаме да работим в принцип на многостранност, но не можем да бъдем многостранни сами. Трябва двама, за да се танцува танго, а за да се работи в, много, в дух на многостранно сътрудничество, трябва няколко поне участника. Затова трябва да се сътрудничим с регионални блокове, като Африканския съюз или АСЕАН и други нации. Да вземем за пример борбата с изменението на климата. Европейския съвет поиска от мен да разработя една по-стабилна дипломация в областта на климата, за да може да гарантираме, че нашите цели в областта на климата а, се, могат да бъдат споделени от други държави в контекста на партньорства. В противен случай усилията, които полагаме тук, ще бъдат напълно безпредметни. Трябва да работим взаимно, заедно с останалите, за да гарантираме, че те ще ни подкрепят в дейността ни в областта на климата, за да може и тази наша дейност да постигне успех надежността. Безспорно ще загубим надежността си като геополитическа сила, ако не можем да гарантираме сигурност и стабилност в непосредствените си съседни държави. Ако не можем да разрешим и да, да, да принесем за разрешаване на проблемите в Либия и в Западните Балкани, ще е много трудно да убедим когото и да било, че сме геополитическа сила. Очевидно също така, че трябва да засилим подкрепята си за изграждане на, суверен, на суверенитет и устойчивост. Все още не можем да пътуваме в Косово, например, защото в Косово все още няма правителство. И ако няма правителство, до края на едния месец ще трябва отново да посетим и Сърбия, и Косово, за да за да припомним, че все още има европейски перспективи за целият регион имаме сложни взаимоотношения с някои от другите ни съседи. Скорошните действия на Турция поставиха под въпрос сигурността и интересите на някои от държавите ни членки и в региона като цяло. Има много сериозни безпокойства и Централното Средиземноморие е регион изправен пред забележителни промени от геополитическа гледна точка. И действащи лица, като а, Русия и Турция, например, които въобще почти не участваха там, сега се опитват да разрешат проблемите. Трябва да обърнем особено внимание на южните ни съседи Либия, Иран, Ирак, които са в е, сърцето на интереса в, в в момента. Първата ни цел е да гарантираме дезескалацията, но в крайна сметка кой седи на а, масата за преговорите с а, а, Хафтар за, с опити да постигне някакво какво примирие. Не сме ние, а с Русия и Турция. Нека да поговорим за Африка континент на възможности и предизвикателства. Съвета даде мандат на Европейската комисия на е, Върховния представител за на политика да представи до месец юни изчерпателен план за действие в Африка. И мога да ви уверя, че до юни не разполагаме се чак толкова много време да изготвим този цялостен план заедно с Африка. Но пък не можем да го изградим сами. Не можем да имаме план за Африка без е, африканците като започнем с Сахел. И вчера президентът Макрон проведе много интересна среща и поиска от страните от 5G в Сахел да обсъдим заедно с тях какво можем заедно да направим. И ще се опитаме да направим същото нещо на заседанието ни с, в Адисе Беба, предвидено за месец февруари. В Америка. Втиска Америка гори от Чили до Мексико. Там има огромни трудности и ще трябва да работим за засилване на сътрудничеството ни. Трябва също така да подкрепим интересите си в Азия, която си остава стабилна и проспериращ регион, може би най-проспериращия в момента. И утре ще пътувам за Нью Делхи, за да препотвърдим стратегическото партньорство с Индия. Скоро ще направим същото и с Китай в подготовка на срещата на върха. А сега няколко думи за обща политика за сигурност и отбрана. Докладът отбелязва забележителният напредък в областта на обща политика за сигурност и отбрана и председателството, които стоят пред нас. Ясно е какви са, какво спешно трябва да направим. В така изглеждащия геополитичи, от геополитическа страна свят, Европейския съюз няма избор. Трябва да засили усилията си за автономност и да е по-голям източник на възможност за отбрана. Това го показваме с 17-те мисии, които се, където има разположени служители извън Европейския съюз и трябва тук да поздравя хилядите служители, които, служащи, които служат по европейския флаг, често в много тежки обстоятелства. В доклада си с пълно право подчертавате, че трябва да разрешим систематичните проблеми, които засягат мисиите ни. Трябва да гарантираме, че мисиите на обща политика сигурност и отбрана са по-стабилни, както от гледна точка на човешките ресурси, така и от гледна точка на мандата, с който те разполагат. Приветствам политическата воля за създаването на тъй нареченият инструмент, европейски инструмент за мир, който да е извън бюджета на Съюза. Чрез него се опитваме да помогнем на партньорите ни да гарантират собствения си мир с изграждане на собствен капацитет. И това отново е много важно в региона Сахел, например за да играем по-важна роля в света, трябва да разработим три наречената стратегическа автономия думи, които понякога се оказват противоречиви и не всички ги разбират по един същи начин. Действително терминът е доста чувствителен, но в настоящият контекст на практика това означава, че трябва да засилим възможностите си да работим заедно с пътя си, когато е възможно и сами, когато това се наложи. А в доклада си подчертавате, че това не е опит на Европейския съюз да се откаже от партньорствата си. Напротив, по този начин Европейския съюз ще се превърне в по-силен партньор на световно равнище. Това ще бъдетелства и НАТО, защото един по-силен Европейски съюз върви ръка за ръка с по-силно НАТО. Държа да подчертая колко е важно постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната. И вие, Европейския парламент, ще вземете решението с колко средства ще разполага този фонд за отбраната, както и за инструмента за мир. И те ще бъдат кръгълните камъни на бъдещите ни проекти в областта на обща политика за сигурност и отбрана. Още много може да се каже за това, което се опитваме да постигнем и докладът ви обхваща всички тези наши цели. Добре, не мога да кажа, че съм напълно съгласна с всичко, което сте включили в доклада, но държа да подчертая колко е важно да се вземе предвид новите граници на изкуствения интелект, които безспорно ще имат геополитически последици, като повече власт на на, на противостоящи държави и ще засилят влиянието на недържавни субекти. Ето защо трябва да вземем предвид този напредък при разработването и внедряването на технологии в нашата собствена отбрана. Обеден съм, че европейците не си дават сметка колко е важна тази тема и какви ще бъдат последиците от е, развитието на технологиите, на изкуствения интелект, за сигурността ни за в бъдеще. И то не някога си много далеч в бъдещето, а през едните пет години. Именно те ще са решаващо значение. в областта на, мороплав... на мореплаването също трябва да се е, гарантира повече съгласуваност между инструментите и политиките равнище, на вътрешно и външно равнище. И тук държа да подчертая, както подчертава и вашият доклад, че сателитният център на Европейския съюз ще се нуждае от значително структурирано финансиране, идващо в частност от европейския бюджет, за да може да продължава да допринася за външната ни дейност. Става почти невъзможно да си представим, че ще можем да действаме по цял свят, ако не сме в състояние да наблюдаваме какво се случва по света. Разполагаме с сателитен център и не можем да го оставим с недостатъчни средства, за да изпълним мисията си. В заключение, залогът е висок и предизвикателствата са огромни. Трябва да запазим набраната си инерция и да продължим да работим за засилване на общата ни политика за сигурност и отбрана. Сблъскваме се с проблеми в съседните ни страни и не... в непосредствено бъдеще ще трябва да докажем възможните си и волята на държавите членки на Европейския съюз да изиграят тази своя роля. Ще ви дам за пример Либия. Представете си, че се стигна до примирие. И че в Берлин постигна споразумение за намиране на политическо решение. Нека си го представим. Но Всяко едно такова премирие няма да издържи дори няколко седмици, ако няма стабилен, стабилен механизъм за контрол и наблюдение. Дали сме в състояние да го гарантираме? Това е въпрос, на който ще трябва да се опитаме да отговорим. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Галер е първи от името на политическите групи. Благодаря, госпожо председател. Искането към нашата изпълнителна власт е, може да гласи следното. Да си напишем домашните и да си защитим интересите. Господин Върховен представител, моля погрижете се всички правителства, европейски правителства да са на една и съща страна в Либия, а именно на страната на международно признатото правителство. А, е, а няма нужда да молим Турция за подкрепа. Накарайте Европейския съюз да се ангажират на равнището, на което се ангажира Франция. И се погрежете за това средствата в фонда за отбрана и средствата за мобилност да не бъдат намалени. Трябва да се възползваме е, от е, случай и да признаем, че имам е, остров в е, Азия. Нека да поздравим хората в Тайван за това, че те е, проведоха честни, прозрачни избори. Благодаря. Благодаря. Сега за социалистите и демократите колегата Лопес. Благодаря, госпожо председател. По време на това пленарно заседание разглеждаме два важни доклада за външната ни политика. За външната политика за сигурност и отбрана, както и за общата външна политика. И сте стигна до заключението, че ако искаме да имаме резултати, трябва да работиме заедно. Е, в Европа с е изправена през предизвикателства, които няма нищо нямат нищо общо с, през посл... с тези през последните години. Е, правилата се промениха, има едни много театрална ситуация и сътрудничеството трябва да бъде много по-различно и сътрудничеството трябва минава, да минава през диалог. И Европа трябва да поеме своята съдба в своите си ръце. Затова е необходима е, стратегическа автономност, за да можем да се, да се защитаваме и да отстояваме нашите интереси и нашите приоритети. И първо трябва да се, мобили, да се мобилизират нови ресурси, нови капацитети, да имаме нови сътрудничества, особено с Африка и с Латинска Америка, и за, за това висо, вис, върховният представител ще играе много важна роля през следващите пет години. От името на Риню, колегата Пает. Благодаря ви, скъпи колеги. За да може Европейския съюз да има силен глас в международните на международната сцена, той трябва да има единен глас. Това въжи както за търговска политика, така и за политиката за сигурност и отбрана. Много усилия бяха положени в областта на обща политика сигурност и отбрана в сравнение с пред... положението от преди няколко години. Но трябва да се положат повече усилия. Идеята за единен съюз на отбраната трябва да се разгледа по-сериозно от всички държави членки. Европейския съюз може значително да принесе за засилване както на европейската, така и на трансатлантическата сигурност. Европейския съюз следва да работи и в сътрудничество с НАТО и други ам, партньори един по-силен Европейски съюз няма да подрони НАТО. Напротив, това ще бъде един по-силен партньор за НАТО, било то с по-голям военен капацитет, инвестиции в нещата дейност или по друг начин. Като вземат предвид размерът и възможностите на Европейския съюз, е съвсем естествено да съюз да има възможности сам да се защитава. И по тази причина отличното сътрудничество с НАТО, Съединените щати и Канада е от огромно значение. Но за да сме в състояние да защитим принципите на международното право и на международното сътрудничество, и с военен капацитет. В политиката си за сигурност и отбрана Европейския съюз трябва да разполага всички нужни военни възможности, включително човешки персонал, за една добре функционираща индустрия на отбраната. И за това имаме нужда както от финансови е, възможности, така и за преодоляване на политическите спорове в момента. По този случай няма да сме равноправен действащ е, фактор, както Русия, Китай и Съединените щати а стоят и някои непосредствени е, предизвикателства пред нас и трябва вече да мислим как да ги разрешим. Благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме с колегата Бюти Кофер от името на Зелените. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Придобиването на способност за участие в световната политика, както каза Жан-Клод е, Юнкер, е а, е, наша задача. Съгласен съм с вас. Не бива да оставаме в статуквото, трябва да сме готови да поемем нова отговорност. Но трябва да ни е ясна посоката да защитаваме собствените си интереси и ценности, без да попадаме в капана на политика на някои велики сили, защото можем да бъдем смачкани между големите. Затова Европейския съюз трябва да бъде застъпник на многостранния световен а, а, ред, за да може а, доминиращите сили в света да останат в миналото. Надявам се, да вървим в тази посока заедно с колегите от националните парламенти. Благодаря госпожа Бонфриско за идея. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, Бих искала да благодаря на, гос, на господата Макалистър и Данжан за отличната работа, която са свършили. Благодаря им за докладите, които изясняват как са се е, развили кризите на няколко километра от нашите граница, без ние да мръднем или каквото и да направим да доведе до някакъв резултат. Виждаме, че ядреното споразумение с Иран беше отхвърлено при, първото, при първата трудност. Господин председател, всички средства, които ще насочиме към сигурността, фонда за отбрана и така нататък, ще имат ли те някакво значение за сигурността на гражданите, които са ни избрали? Благодаря. Господин Фан Орден. Благодаря ви, госпожо председател. Ами аз бях сред малкият брой консервати, депутати от консерваторите през 92-та година, които имаха за цел да се опитат да реформират Европейския съюз, за да отговарят той по-добре на истинските безпокойства на гражданите, т.е. по-скоро да, да гарантираме вътрешния пазар, отколкото да се опитваме да постигнем федералните а, въжделения на един малък елит. Нищо не защитава по-добре националния съвет от националните армии и разбира се все повече. Повече Европейския съюз обаче иска да привлече армиите под собствен контрол. Дам си сметка, че основ... основните стратегически приоритети на Обединеното кралство и на Европейския съюз би трябвало да бъде преди всичко пълното ангажиране на Съединените щати за нашата сигурност в рамките на НАТО. Ето защо аз ръководех съпротивата е, срещу още политика сигурност и отбрана, както някои наричат Европейска армия през целия си мандат. И идеята, че може да се гласува с квалифицирано мнозинство по теми, които засяга националния суверенитет, всъщност е пълно безсмисли. В доклада се говори само за суверенна автономия в доклада се отделя само един абзац на Съединените щати и се стреми да отдели Европейския съюз от трафтическите ни партньори. В противен случай, каква е целта на тази ваша инициатива? Явно сме си извадили полуките от миналото, всички трябва да засилим националните си военни възможности, всички трябва да сме по-стойностни партньори и да можем по-добре да обясним защо имаме нужда от по-вече усилия за сигурност и отбрана на национално равнище, но преди всичко трябва да се гарантира демонстрира солидарност в рамките на, на прекрасният алианс на НАТО, а не да се разработват паралелни структури, които неизбежно ще бъдат до разединение. Господин Файнонда, има синя карта към вас. Приемате ли я? Please. Заповядайте. Господин Ван, Он... господин Ван Орден, не винаги сте споделяли мнението на мнозинството по тези въпроси и рядко сме били на едно и също мнение, може би с изключение на позицията ни относно НАТО и нужда да се засили трансатлантическото сътрудничество. Позволете ми да се надявам, че тъй като това е последното ви пленарно заседание в а, този парламент, моля ви проявете поне малко носталгия за всичко, което успяхме да свършим заедно. Um, uh, Не, напред ще че приеха синята ви карта с голямо удоволствие. При положение, че двама мои сънародници отказаха въпроси синя карта от мое име. Ами вижте, напускам, ще напусна парламента с малко тъга. Трябва да го, да го призная. 30 години съм бил войник, 20 години прекарах тук като политик. Постигнахме някои добри неща заедно. Но цялостната тенденция, която се засилва в момента с перспективата за на Обединеното кралство, според мен е поел по напълно погрешна посока. Добре, продължаваме с колегата Вилова Нева от името на Обединената левица. Неодавнашната ескалация на напрежението в Иран и убийството на генерал Сулеймани събра а, така очите на света. Още веднъж ли обаче ще, ще сбъркаме сигурност с военна ескалация? Сигур, сигурност това значи стабилност, значи гаранция за етос, а не, а не, а не, а не значи е, оркестрирани от Белия дом е, преврати и е, демонстрации. Да, наистина многостран, многостранното отношения трябва да бъдат уважавани, но в момента сме е, на кръстопъст и много от трябва, приоритет трябва да има ди, ди, диалога, дипломацията, пред е, военната ескал, ескалация. Ние, ние искаме да бъдем за е, справедливото развитие, е, феминизма, демокрацията. Това е начина по който ще се бориме и ще осигурим сигурност. Господин Пападакис. Καθαρά πράγματα. Οι δύο εκθέσεις συνιστούν... Едно нещо е ясно. Двата доклада проправят пътя на нови войни, е, провокирани от Европейския съюз, с нова геополитическа комисия, с нов многостранен е, подход. Те подкрепят систематично интересите на европейските концерни, които са застанали на пътя на китайските, руските, американските концерни. Непрекъснато се говори за още въоръжаване в рамките на НАТО, военните механизми се засилват, прикрити под европейската политика за отбрана. Фонд за отбрана, механизъм за съседство те погрешно се а, е, тълкуват като а, е, мирни инструменти. А, е, всички тези неща нямат нищо общо с защитата на границите. Това се опитва да ни внуши гръцкото правителство. Споразумението между Либия и Турция е, това са неща, срещу които се борят а, е, а, е, хората. А, колегата Пазеско. Благодаря ви, госпожо председател. Докладът Макалистър, както и докладът Данжан са много добри пътепоказатели към бъдещето. Те ни дават нужната визия и също така ни дават отговорите, които все още липсват в момента. Ще се спра всичко на доклада на господин Данжан, тъй като става дума по-скоро за визия в него. Отбраната е много специфична сфера, и пряко засяга националния суверенитет. Ето защо държавите членки имат много силен мандат и не всички споделят една и съща виждане за нуждата и значението на европейската отбрана. Държавите членки имат различна оценка и различно възприятие на заплахите. Много са различните виждания за нуждата от използване на военна сила. Няма и консенсус по идеята създаване на европейска армия. Международният институт стратегически изследвания смята, че ще са нужни около 350 милиарда евро за да се изградят европейски капацитет за отбрана, ако действително Европа бъде принудена сама да се защитава. Съжалявам, казва председателката, но наистина надхвърлиха времето си изказване и много закъсняхме вече. Съжалявам, но трябва да положим нататък думата има колега Араковач за минути и половина. Пистат, колега. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. В тук Доклада на господин Данжан е много добър и мисля, че това се дължи на общите усилия на всички политически групи. Като докладчик в Сянка считам, че постигнахме известен баланс, че важните теми са изтъкнати, всичко а, кое, което, е, което е важно за европейските демократи, включително и, и вземането на решения с мнозинства в а, съвета. Необходимо е по-дълбоко интегриране. Ние всички вярваме в а, духа на а, европейските обединени щати е, и смятаме, че ако искаме да се справиме с е, предизвикателствата, ако искаме да имаме един бърз и силен отговор на е, кризите, ако искаме да реагираме на кампаниите на дезинформация и кибератаките, трябва да бъдем единни. Тук са изложени както нашите надежди, така и нашите въжделения. Гласувайте за доклада. Госпожа e- през 1999 година Европейския съюз възприе една външна политика, за която знаем, че към днешна дата въпросът Кесенджер не беше решен. Положението в Иран и Ирак след убийството на Солеймани а, а, се влушава. Всеки призовава а, различни сили – трябва да бъдем по-ефективни. Не за, само заради Кисенджер, а заради европейските интереси. Вие, господин Борел, сте министър на отбраната на Европейския съюз. Това мога да го обясня на всички действайте, е, откажете се от правилото за единодушие в съвета, за да може да действаме. Нека да създадем истински европейски отбранителен съюз и ако зависеше от мен истинска европейска армия, за да може да защитим нашите граждани и съседи. Едно нещо можем да научим от руснаците и американците, а именно – че силната външна политика, подкрепена с силна армия, работи в полза на нациите. Нека да работим за една по-силна Европа. Господин Борел, ние ще се борим с вас в парламент. Пожа Нойман за една минута. Уважаеми е, колеги, положението в Близкия изток ни показва за пореден път, че повечето оръжия не правят региона по-сигурен. Необходимо ни е посредничество, разоръжаване и превенция. Е, в доклада на господин Дължан обаче не се казва нищо по този е, въпрос. Отхвърля се отпускането на повече средства за превенцията. Европейската политика за износ на оръжия също не допринася за промяната. Многократно се иска да се увеличат разходите за въоръжаване на 2% и това е края на конструктивната ни международна политика. Защото външната политика трябва да е балансирана комбинация между военни и граждански средства. Е, признаваме, че господин Дънжан е положил усилия, но ние няма как да гласуваме за доклада, който той предлага. Благодаря. Една минута. Продължаваме с господин Ревие. Ко е в областта на дипломацията, сигурността и отбраната Давид Макастер и е, Вънжан са гласове, които слушам внимателно и наблюдавам работата им. Но е, Европейската народна партия ме кара да вярва малко по-малко в нацията. Ако с удоволствие споделям точността на техния анализ във връзка с демографските предизвикателства, техните полуки са несъвместими с визия коалиция за Европа на нациите, която свободно сътрудничи. Те искат федерализъм. Те искат да се създаде Европейски фонд е, за отбрана. По този начин генералните щабове няма да бъдат национални. Искат квалифицирано мнозинство за външната политика и за стратегията и да се говори за стратегическа автономия на Европейския съюз. Това говори за, стратеги... за федерална Европа, но това не са изразили народите в техните избори. Е, е, защото не се гарантира върховенството на нациите чрез много изменения, едно от които ограничава допустимостта само на европейски предприятия до този фонд, е, се дава възможност да се съобразим с интересите на народите в този доклад. Госпожа Фортека, една минута. Thank you. Uh, I focus... Благодаря. Аз ще се спра на общата външна политика е политиката на сигурност има много положителни неща, например свободата на навигацията, предизвикателства и заплахи от пролива Ормуц до Червено море, но аз виждам някои червени линии. Днешният дебат за Иран ми даде да разбера, че все още сме доста разединени вътре в Европейския съюз по този въпрос. Освен това, въвеждането на квалифицирано мнозинство може да увреди, а не толкова да укрепи многостранния подход. Благодаря ви. Благодаря. Продължаваме нататък с господин Лоли за една минута. Благодаря, госпожо председател. Този доклад относно изпълнението на ОВППС и ОПСО представлява плод на усилията на европейските администратори, но не отчита конституционните задължения на някои държави членки. Създаването на ПЕСКО направи сътрудничеството да бъде на едно ново ниво. Доклада призовава за бъдещо развитие, за промяна по отношение на средствата. Е, по този начин е, се насърчава въоръжаването. Е, доклада насърчава и хвали Песко. Ние не сме съгласни с разпоредбите, които засягат националното законодателство на държавите членки. Подобни текстове оказват негативно въздействие върху неутралитета. Би трябвало да се отбележи, че доклада за отбраната на Сметната палата отбеляза, че засилената милитаризация и желанията за такава не се споделят от всички държави членки. Следващия оратор, господин Пуждемони Хазамахо, за една минута. Колеги, Уважаеми колеги, господин Борел, една от най-големите достоинства на нашия съюз е силата, демокрацията и човешките права, за да се отстояват правата на мил мълценствата и демократичната опозиция в целия свят. Ето защо ние трябва да се запитаме. Представете си какво ще кажем, ако работната група на ООН за произволните задържания каже, че трета страна е задържала 9 души неправомерно и трябва да ги освободи. Ние тогава ще протестираме, комисията ще направи силни изявления, политически заплахи, но когато една от тези страни е държава членка, както става в Испания, затова бих искал да разбера дали има двоен стандарт, когато подобно нещо се случва вътре в Европейския съюз, защото това вреди на доверието към външната ни политика. Комисията трябва да изисква от държавите членки да спазват същите критерии, каквито искат да бъдат спазвани от останалия свят. Следващия оратор, госпожа Гал за една минута. Fő célja a polgáraink biztonságának szavatolása. Общата външна политика трябва да е насочена към гаранции за общата ни сигурност, към справяне с тероризма, към справяне с миграционните вълни и предотвратяването на такива. Необходимо е да се стремим към предотвратяване на регионални конфликти. Необходимо е да се стремим към стабилност и мир. Радваме се, че призоваваме сега за обща европейска система в областта на отбраната. До сега обаче винаги държавите членки са носили отговорност за усилията в тази посока. Необходимо е да Имаме широкомащабни мерки за развитие на нашите армии. Необходимо да заделяме за тази цел повече от 2% от БВП. На Западните Балкани трябва да се обърне специално внимание. Необходимо е да се водят преговори с Северна Македония и Албания. Аз не приемам идеята за квалифицираното мнозинство. Това отнема възможността на малките държави да упражняват правото си на глас по важни въпроси. Благодаря. Думата има колегата Пицула. Има на отлично обавljenom poslu. Izvješće o provedbi zajedničke vanjske сигурност. Благодаря unije ne samo u promoviranju mira i sigurnosti već и kao odgovornog aktera. Ръководната роля на Европейския съюз при насърчаването на мира и на сигурността е като е, важно обстоятелство при настоящите обстоятелства. Ние трябва да имаме предвид, е, и надяваме се доклада да бъде подкрепен, както предходни доклади за бъдеще. Говорим за стратегически капацитет на Европейския съюз. Е, През е, първите дни на тази година се наблюдава несигурност в нашия регион, Европейския съюз трябва да насърчи основните ценности на мира и на разбирателството. Стратегическата автономия е потребност на Европейския съюз. Трябва да развива е, своята отбранителна способност в посока, която желаем. Надяваме се на Балканите да се осъществи приемственост във външната политика. Стабилното съседство е гаранция за стабилност на Европейския съюз. Това е посланието, което трябва да отправим към партньорите ни в юго-западната част на европейския континент. Ние ще продължаваме да настояваме за сили на Европейския съюз в свят на, много, на мултинационални връзки. Председателката, давам думата на госпожа Лазо. Мадам Госпожа фон каза, че нейната комисия ще бъде геополитическа Европа се намира сред държави, които са в конфликт. Сирия, Либия, Близкия изток, Украина. Всичко това не засяга. И ние трябва да излезем от епохата на невинността, тъй като става дума за мир, че не трябва да ни е грижа толкова за отбраната. Ние ще гласуваме по два доклада настояваме да има ефикасен многостранен подход, но също времено трябва да можем да изпълняваме ангажиментите си към съюзниците, да действаме автономни винаги, когато е необходимо за нашата автономност. Днес това е наложителна необходимост. Не можем да виним нашите американски съюзници, че не правят достатъчно и че правят прекалено по конфликти, които засягат всички ни. Трябва да използваме всички инструменти, с които разполагаме. Трябва да бъдем посредници, но също и действащи фактори за мир. Ние трябва да стъпим на економическата ни сила. Ние не можем да очакваме, че ще имаме думата в формирането на обстановката около нас, ако не предприемем конкретни мерки. Филип Деман от ИД групата. Благодаря. Чухме да се подхвърлят красиви думи и благородни принципи, но много малко